Уважаеми дами и господа, добро утро на всички. В началото на втория ден от заседанието на нашата комисия искам отново да извиня отсъствието на Клаус Хайнер Лейне. Той няма да може да участва. А сега преминавам към дневния ред. Няма съобщение на председателя относно решенията взети от координаторите, защото координаторското заседанията първа предстои. Така че направо ви представям нашия днешен гост. От 1 януари, знаете, ирландското председателство официално встъпи в длъжност и нека да поздравим сред нас министър Шетър, министър на правосъдието, равенството и отбраната на Ирландия. Без много въведения ще му дам думата, но не преди да съм поздравила и неговия екип. Днес след обяд отново ще имаме възможност, между впрочем, да разговаряме с представители на ирландското председателство. Министър Рутън ще бъде наш гост днес след обяд и ще ни представи ирландското, е, е, програмата на ирландското председателство. Заповядайте, господин министър. Uh, благодаря, госпожо председател, за възможността да представя приоритетите на ирландското председателство в областта на вътрешните работи и правосъдието. Това е седмото председателство на Ирландия. То съвпада с 40-та годишнина от нашето присъединяване, но е първото председателство, при което а, ще Темата за вътрешните работи и правосъдието ще са според въведеното договора. Ще ви представят нашия дневен ред. Съвместните ни отговорности са доста широки, включват много въпроси от основополагащо значение за над 500 милиона души, живеещи в Европейския съюз тези въпроси са от е, съществено значение за техните свободи и прави и за силеното сътрудничество в ЕСЕ. При това председателство на Ирландия за първи път ще пристъпим към а, управление, а, което става на три измерения, в три измерения – трябва да се укрепи капацитета на Европейския съюз, за да отговори на економическите, социалните и финансовите предизвикателства. Ирландското председателство също така ще бъде изправено пред много програми, които приключват в края на сегашния законодателен цикъл. Ще приключим с тази програма, Стокхолмската програма, която приключва през 2014 година. Според мен това ни изправя пред много предизвикателства, но и възможности. Предизвикателства преди финансовите затруднения, необходимостта от дух на сътрудничество и голяма натовареност и възможности, защото ще можем да докажем, че европейските институции са в състояние да се справят с тези предизвикателства и да постигнат общата цел за подобряване живота на гражданите. Много се надявам, че нашето председателство ще даде силен тласък за постигане на тези високи цели. Голяма част от европейците са притеснени по отношение на липсата на растеж и економическата нестабилност. Основна тема на ирландското председателство ще бъде стабилността, заетостта и растежа. Економическите и социални последствия от създалата се ситуация водят до неприемливо високи нива на безработица и затруднения за всички в Европейския съюз – това е тясно свързано и с взаимообвързаността на нашите економики и необходимостта от единен отговор на затрудненията, пред които сме изправили. Тласък за преодоляване на тези затруднения можем да открием в европейските ценности и методите за вземане на решения. Економиката на Европа се нуждае в възвръщане към растежа, работни места и преодоляване на затрудненията, нещо, което ще е в центъра на вниманието на ирландското председателство. Даваме си сметка за приоритетите в областта на правосъдието и вътрешните работи, а именно насърчаване на економическата дейност, растежа, създаването на работни места в целия съюз. На фона на всичко това в областта правосъдие и вътрешния работи на дневен ред стоят мерки, които са приоритетни за ирландското председателство. Ние ще продължим да полагаме усилие за приемане на законодателни инициативи, които насърчават растежа и работните места. Това са теми като несъстоятелността и постигане на напредък по въпросите за защита на данните. Ето тези са ключовите пред... приоритети на ирландското председателство. Искам сега да премина към конкретни въпроси, които са от особен интерес за комисията. Заповедта за е, закрила на сметките. Възстановяването на средства, обещетенията в трансграничен аспект, постановяването на решения, свързани с трансгранични спорове, са мерки, които биха ограничили рисковете за трансграничната търговия биха насърчили този род дейност. Предложението за нас е приоритет с оглед на това да постигнем значителен напредък а, в кратки срокове. Разбира се, ние си даваме сметка, че има много трудни технически въпроси, които все още не са решени. Надяваме се и ще положим усилия максимален напредък да бъде постигнат, възможно в най-кратки срокове. Наясно сме с времето, което е необходимо, за да бъдат преценени последствията от този инструмент, тъй като той ще засегне кредитополучателите, заемодателите и мерките за прилагане. По време на нашето председателство няма да бъде прият този акт, но ще бъдат положени основните насоки за постигане на споразумение по различни аспекти на предложението, очакваме активното участие и на парламента в тази област. Новите предложения за несъстоятелността от декември месец също са сред приоритетите на председателството. Регламентът съдържа а, новаторски, и, но и спорни елементи, а, що се отнася до различните групи а, компании и регистрите за обявяване на несъстоятелност. Реорганизацията на този вид а, производства би трябвало да насърчат економическия растеж и да укрепят гражданско-правната уредба. Съществуват значителни проблеми с задлъжнялостта на економическите субекти. Тези производства а, ни карат а, бързо да а, отстъпим от подхода за обявяване на несъстоятелност и ликвидация към нови подходи, които биха направили производствата значително по-бързи. Госпожо председател, вие знаете, че а, много от а, предложенията на комисията бяха обсъдени миналия петък в Дъблин на срещата на министрите, бяха изразени становища последните въпроси. Първо, дали тези мерки, които се съдържат в регламента, са достатъчни за постигане на поставените цели, за да могат да се справят стопанските субекти, които са изправени пред затруднение. Дали също така те полагат основата за право, европейско право в областта на несъстоятелността, така както е заявено в съобщението на комисията и на трето място мерки за противодействие с оглед на туризъм в областта на фалитите по време на дискусиите по предложението за несъстоятелността бяха обсъдени много други съображения. Те положиха основата за една интересна дискусия и като че ли има а, доста положително отношение. В интерес на много държави е, които са в процес на реформиране на своето вътрешно право и практика, да бъде прият такъв регламент. Ние в Ирландия приключихме с а, а, реформата на тази правна материя, реформата в Европейския съюз по същата, по същата материя би допълнило усилията, които полагаме във вътрешното право. Целта на регламента е да се противодейства на туризма в областта на несъстоятелността, да се защитят интересите на длъжника и това би спомогнало за прилагане на разпоредбите в регламента, особено що се отнася до започването на производства по несъстоятелност. За да се преодолее възможността за злоупотреби, следва да бъдат предприяти необходимите мерки. Предложението на съвета и нашата цел в тази връзка е да бъде предложен един регламент, който да обхване всички онези елементи, нуждаещи се от по-обстойно обсъждане. Следващия месец ще продължат дискусиите в съвета, но ние не бива да забравяме, че държавите членки се нуждаят от време за проучване на предложението по-обстойно и постигане на крайно становище. Председателството ще продължи своята работа по предложението за регламент за акт за продажбите. Това ще укрепи трансграничната търговия и засили доверието. Разликите между държавите членки в това отношение могат да отблъснат потребителите и да спре развитието на вътрешния пазар. Работата ще продължи възоснована на, на заключенията на съвета от а, юни 2012 година, заложени в приложението към предложението, бяха проведени градивни дискусии по време на кипърското председателство в работната група към съвета. Ще продължим с тези градивни усилия и очакваме да бъде подготвен доклад за постигнатото през юни месец. Необходими са мерки за закрила по гражданско-правни въпроси, заповета за мерки за защита на пострадалите. Тези мерки биха спомогнали за признаването на този род мерки в целия Европейски съюз, приемствеността в тази насока – независимо дали става въпрос за работа, обучение или нещо друго. Всичко, което бе постигнато по време на кипърското председателство, ще бъде доразвито съобразно решенията взети миналия декември. Работната група към съвета направи свое заседание миналата седмица и доколкото размирам, неофициален триалог е планиран в най-скоро време. Е, регламента би трябвало да бъде прият в най-кратки срокове и разчитаме на сътрудничеството на парламента. Най-искрено се надявам, че документа ще бъде окончателно одобрен през първата половина на 2013 година. Председателството ще продължи със своята работа в областта на правосъдието. Мисля, че всички оценяваме постигнатото до момента и положителния им ефект върху а, сроковете, с оглед на а, работата на дружествата. Председателството ще започне подготвителната си работа за нов план за действие а, през второто полугодие и предвид обстоятелствата ние ще започнем необходимите дискусии по това предложение. Що се отнася до присъединяването към Конвенцията за основните права и свободи, ще бъде дадена насока на своевремени дискусии в съвета с оглед на приключване на споразумението за присъединяване – Постигането на споразумение за многогодишната финансова рамка е ключов приоритет на това председателство. Кипърското и датското председателство подготвиха работата и председателят през миналия декември предложи да бъдат преодолени различията между държавите членки. Работата върви в момента и предложенията ще бъдат внесени в съвета за окончателно одобрение. Председателството и Ирландия биха искали един Европейски съюз, който да има достатъчно средства да си свърши работата, бюджет, който да подпомогне растежа и откриването на работни места. Разбира се, в качеството си на председателство ние смятаме, че е важно председателя Ван Ромпой да има гъвкавост относно това как да постигне напредък. Що се отнася до инструментите в многогодишната финансова рамка в областта на правосъдието, председателството ще положи необходимото, за да може да бъде постигнато споразумение. Много се надявам, че представих на тази комисия а, изчерпателен преглед на приоритетите на председателството в областта на правосъдието и вътрешна работа. Благодаря за възможността да се изкажа пред вас и се надявам, че членовете на тази комисия а, ще открия достатъчно информация в моето изказване. Утре ще има а, конференция по гражданско-правни въпроси и много ще се радвам сега да отговоря на всички ваши въпроси и очаквам съвместната ни работа през идните 6 месеца. Благодаря. Herzlichen Dank, äh, Herr Minister. Благодаря ви, господин министър Шатър, за това пространно представяне на програмата на Ирландското председателство, която представяме много амбициозна. Сега е наш ред да задаваме въпроси на господин министъра. Вече са се записали доста колеги. Първа е госпожа Викстрем, след това господин Берлингуер. Благодаря, Евелин. Благодаря сърдечно и на господин министър за неговото изчерпателно изложение и за е, това, че приоритетите, които очертахте, наистина са в духа на общо европейското благо. Има два въпроса, които искам да ви поставя. Колегата ми, госпожа Тайн, не е тук и въпросите са свързани с нейната работа, затова все пак аз ще ги поставя. Режимът на имуществена общност между съпрузите е нещо, по което се работи отдавна. Бихме искали да се приключи по-скоро работата. Имате ли някакви идеи в тази връзка? И вторият въпрос е свързан с Съда на Европейския съюз и допълнителните съдии. Имате ли идеи как да се постигне напредък по тези две досиета. И двете са разпределени на Алде, на госпожа Тайн, обаче аз просто се наех да предам въпросите от нейно име. Предлагам господин Берлингер веднага да зададе своя въпрос. Грасие. Евелине, волю анкио ringraziare. Благодаря ти, Евелин. Благодаря и на господин министъра за представянето на ирландската програма. С повечето от нещата, които той каза, мога само да се съглася. Имам три бележки. Първо, смятам, че е много важна темата за правосъдието, свързана с растежа. Обедени сме, че вътрешните затруднения на вътрешния пазар – затрудненията във връзка с търговското право, проблемите, които имаме във връзка с намалялата економическа активност в трансгранично, т.е. трансгранична економическа активност, проблемите свързани с големите разлики между държавите членки, трябва да бъдат решени. В момента работим толкова бавно, колкото би било нормално преди 10-20 години, но в момента сме в драматичен период и това не е уместно. Сред нас има застъпници на изключително консервативни мнения, които държат да се запази тази разпокъсаност, тези дълбоки различия – а трябва да се насърчава през граничната търговия, която в момента е много слаба. Броят на компаниите, които имат дейност извън собственици национални граници, е, никак не е висок. За да могат фирмите да имат повече достъп до международните пазари при изгодни цени, при изгодни условия, а, трябва да се създаде рамка, такава няма. А, нашата, има една инициатива на комисията, която се нарича право свързано с продажбите, но тя се движи много-много бавно. Затова искам да попитам какво смятате да правите, на какво се дължи този застой, на недоверие ли, на някакви пречки ли. Също така искам да попитам дали съветът в духа на лозунга «Право за растеж» има намерение да предприеме някакви по-енергични мерки. Друга тема. Е, тема, по която съветът не се представи особено добре е, през последните години. Това е социална пазарна економика – социалната пазарна економика и а, е, кооперативите. В Европа има много кооперативи, които е, са абсолютно пренебрегвани. На времето нямаше воля да се прави нещо по този въпрос. Е, съветът се държи враждебно, затова комисията оттегли една своя плаха инициатива Смятам, че е отрешаващо значение съвета да прояви воля а, за създаване на статут на кооперативите в Европа, защото това е много важно за по-нататъчното развитие на социалното пазарно стопанство в Европа. И трета тема. Искам да попитам господин министъра дали възнамерява да насърчава друга една новост, въведена тук от нашата комисия в сътрудничество с Европейската комисия, а именно а, обучението в областта на правото. E Обучение на съдиите. А ние сме а, много за тази инициатива и смятаме, че тя трябва да стане европейска. Благодаря, господин Берлингер. Госпожа Лихтенбергер. Много благодаря за представянето, господин министр. Имам няколко въпроса във връзка с вашето изложение. Знаете, че възлагаме големи надежди на ирландското председателско председателство. Надяваме се, че ще се постигне напредък по някои въпроси, които аз мятам за много важни. Първата тема е, или първият въпрос е следният. От доста време, доста оживено обсъждаме новата, новите разпоредби за отчетност и прозрачност е, трябва да се е, регулира по-добре правото то в връзка с отчетността. Защото само по този начин ще може да се избегне надценяването на предприятията на базата на липсваща информация. Искам да попитам, приоритет ли е за вас това? Важен въпрос ли е? Втори въпрос вече сме обсъждали на няколко пъти, а и аз съм докладчик по трансграничното отвличане на деца. Позицията на съвета по този въпрос не е понятна за нас. Съветът успорва компетентността на парламента по въпроса и за това цялата процедура буксува. А сега имаме шансът много страни, и то доста, точно страни, с които имаме дълбоки конфликти по този въпрос, примерно Русия или Марокко, имаме шанс те да се присъединят към а, конвенцията и се очудват защо европейците се бавят, а всичко препани камъкът всъщност е правното становище на съвета, което ние просто не можем да разберем. Моля ви, Кажете нещо по въпроса. И на трето място присъединявам се към колегата Берлингуер по въпроса за трансграничната економическа дейност. Тряб... Имаме чувството, че съзнателно се поддържат законовите пречки, за да се попречи а, на някои видове търговия. Вдигат се бариери, създават се бариери, които представляват естествено голяма пречка. Аз работя и в парламентарната комисия по транспорта и виждаме какво е положението в железопътния транспорт и как се пречи на през граничния обмен. Има ли дебат в съвета по този въпрос? Защото в случая винаги са засегнати минимум двама партньори. И ако искаме да се оживи трансграничната дейност, трябва да изградим доверие. Какво смятате вие по този въпрос? наблюдавам, че в някои, или да не кажа почти във всички държави членки, преобладава мнението, че собствената правна система е най-добрата в света и другите не могат да се мерят с нея. За това говоря, че трябва да се изгради доверие, за да може да се предприемат необходимите стъпки. И сега последният ми въпрос – защитата на данните – ако, например, австрийски служител по защита на данните не получи достатъчно подкрепа в Ирландия, за да проучи въпроса, който трябва да проучи, Говоря за един случай, свързан с Фейсбук, понеже е, страната по живеене на лицето, което се разследва е Ирландия и не му се оказва подкрепа. Моля ви, обяснете ако сте запознат с въпроса. Също така искам да попитам за един протокол на съвета, според който Ирландското председателство настоява в рамките на пакета за защитата на данните да има само führt. Äh, das wäre natürlich sozusagen Datenschutz, der nur in Worten besteht. Да има само порицание за държавата, която е допуснала нарушение. На нас ни трябва а, не беззъба защита на данните, а обратно. Защото знаете, каква търговия с лични данни се шири и какви печалби се изличат от нея. Знаете как се навлиза в личната сфера на хората. Мисля, че Ирландия традиционно е страна, която държи на тези въпроси или би трябвало да държи на тези въпроси и искам да ви помоля да ме поправите а, или да потвърдите това, което казвам, макар че това няма да ме направи доволна, но поне ще имаме яснота по отношение на документа, който ми попадна. Благодаря. Господин Маси, след това господин Сиевка. <coughs> Сеньор министр, я сой депутадо. Благодаря. Съвсем накратко, господин министре. Аз Представлявам много малък избирателен район в Астуриас. И за това се чувствам много близък до вашата страна. Като начало ще кажа, че не съм експерт, не съм специалист по това, за което ще говоря. Вие подчертахте, че председателството на вашата страна ще е, постави е, сериозен акцент върху проблематиката на несъстоятелността и ще допринесе за приемането на допълнителни правни актове. Някои страни, включително вашата, неодавна предприеха стъпки именно в тази посока. Миналия декември националното законодателство в Ирландия бе доразвито с разпореди дби, които според вашите собствени думи ще се впишат в новото европейско законодателство. Господин министре, Националното законодателство на Ирландия урежда ли въпроса с тъй наречения съдебен туризъм по въпросите на несъстоятелността? Във вашето национално законодателство, когато става дума за обезпечителни мерки е, по дело за несъстоятелност, административните органи ли отговарят за тях или съдебните органи? Господин Зиевка. шановни пани. Благодаря, госпожо председател, господин министре. Благодаря ви за прецизното изложение на работата, която възнамерявате да извършите по време на своя мандат. Беше истинско удоволствие да се слуша толкова добре структурирано, конкретно изложение. Давам си сметка, че има сериозни трудности, огромни трудности по отношение на гражданското право в неговите международни измерения и утрешната конференция или семинар по въпросите на гражданското право в Европейския парламент ще бъде е, много важна проява. Имам два въпроса. Първият е свързан с европейското право за покупко-продажбите. Спомням си началото на тези дискусии в юли 2011 година. На неформално заседание на министрите на правосъдието в Собълч в Полша. Тогава говорихме за бързите производства – които биха позволили тази част от пазара да бъде направена по-динамична. Мисля, че във време на криза този подход е особено важен. Зная, че вече е минало време, вашето председателство ще е четвъртото поред, което поема е, това досие. Въпросът ми е, имате ли конкретно зададена цел – дали ще бъдат производствата бързи или умерени по скорост е, е отделен въпрос, но вашата цел каква е? Какво възнамерявате да приемете? Дали ще бъде директива, дали ще бъде е, регламент? Също така много важен е въпросът за запора на сметките. Този въпрос ще да... Решаването на този въпрос ще е, даде сигурност на нашите граждани, но трябва да се помисли и за нещо друго, за правна помощ, за достъпа до адвокатско съдействие. Имате ли планове в тази връзка? Благодаря, господин Звиевка. Аз самата се записах за задаване на въпрос. Другите записали са, са господин Гаргани, господин Балтазаре, а господин Балдазаре се отказва. Приключвам списъка на ораторите, тъй като нямаме време и ще помоля останалите, които задават въпроси, да бъдат кратки, за да остане време за господин министъра да отговори. Аз, например, ще бъда много кратка. Имаме предложение на комисарят по правосъдието Рединг за участието на жените в управителните съвети. Виждам, че правната програма на председателството е много обширна. Предвижда ли тя дискусия и по тази тема? И сега следващия въпрос. Е, шановни пани министра, я ще им podziękować за... Господин министре, благодаря ви за вашето изложение. Въпросът ми е както следва. Той е с хоризонтален характер. имахме възможност да представим становище по осмата рамкова програма под название Хоризонт 2020. Тази програма ни позволява да финансираме научни изследвания в областта на социалните науки. Ще Лансирате ли инициативи в тази връзка, така че да могат да бъдат направени научни изследвания в сферата на правото? Има много интересни научни проекти, които могат да бъдат финансирани от тази рамкова програма. На нейно разположение са отпуснати 80 милиона евро. Бихте ли а, предприели някакви подготвителни стъпки, тъй като програмата ще започне след година. И накрая господин Гаргани. Благодаря, госпожо председател. Извинявам се, че не можах да изслушам първата част от изложението на господин министъра. Дойдох с известно закъснение заради трафика в Брюксел. Изслушах обаче последната част, както и коментарите след нея. Искам да е, кажа нещо по-общо. Смятам, че държавите членки трябва да се опитат да придадат форма на зданието, наречено Европа, през едните няколко години. Аз мисля за Европа като политическа структура – Европа, която ще има достатъчно възможности за укрепване на своите институции и за приемане на по-задълбочено, по-целенасочено законодателство, което да ни помогне да излезем от кризата. Тук има някои недоразумения. Някои хора смятат, че европейската криза може да бъде преодоляна не чрез стратегия за развитие, а просто чрез счетоводни упражнения и чрез обръщане на внимание на економиката. Мисля, че излизането от кризата изисква по-сериозно внимание, по-сериозни мерки. Мисля, че правосъдието и правото на Съюза са основните предпоставки, които ще ни помогнат да излезем от кризата. Има няколко неща, на които искам да се спра и които са от интереси за мен и за комисията. Обществените поръчки. Тук сме одобрявали съответни актове. Работили сме доста. Много е важно да постигнем е, европейско законодателство, което да подпомага развитието. Какво ще направи съветът в тази връзка? Вчера говорихме за командироването на работниците. Това е директива, която наистина може да допринесе за хармонизирането на правата на работниците в Европейския съюз. Това е проблематика на трудовото право. Някои държави членки трябва да приспособят законодателството си, за да отговаря то на общо европейският подход. Стои въпросът за събирането на данните – както и въпросът за гражданите на страни, които не членуват в Европейския съюз и за убежището, което им се предоставя. Това, тези въпроси са също много важни за нашата обща структура. Не можем да се опираме само върху економиката. Институциите и законодателството са ни необходими. Благодаря. Виждате, господин министр, колко са разнообразни нашите интереси, колко теми бяха засегнати. Моля ви, отговорете на въпросите. Uh, Благодаря за този спектър от извънредно интересни въпроси. Давам си сметка, че ако трябваше да отговоря а, подробно на всички, още ще сме тук по обяд. Ще започна от изказването на последния оратор. Напълно съм съгласен а, с тази нагласа, че за да излезем от кризата, за да излезе Европа от кризата, всички европейски институции трябва да а, работят резултатно, не става дума само да събираме цифри. Не, ние се стремим към общност на свобода и правосъдие и трябва да гарантираме наличието на правните актове, които решават неотложните въпроси, въпросите, които се нуждаят от решаване. Трябва да гарантираме единен подход в целия съюз към така важните въпроси, които са свързани с свобода, демокрация и права на човека. Тук се подвеждат някои от въпросите, поставени от господин Гаргани. И мисля, че заключителната му бележка е интересна прелюдия към същината на някои от останалите въпроси, поставени днес сутринта. Сесилия Викстръм постави редица проблеми Е, много е, интересен е този въпрос, е, свързан с семейното право. И е много интересно да се погледне на него от човек, който е обучаван, образован в Ирландия. Е, има е, връзка е, този въпрос и с отношенията между партньорите от един и същи пол. Отговарям, ще поддържим работата по внесените проекти в работната група с цел постигане на съгласие, но не трябва да подценяваме трудностите в тази сфера. Сигурен съм, че вие ги познавате. В съвета е необходимо единодушие. А държавите членки са на различни позиции, особено що се отнася до проблематиката на регистрираните или те наречени граждански партньорства. Е, зная, е, че е, има воля да се третират еднакво хората, които са поставени при аналогични обстоятелства и да се върви напред. Но има основни и фундаментални въпроси, които все още трябва да бъдат решени. Кое ще е приложимото право което да се прилага по подразбиране е, в случай, че се разделят партньорите и кое имущество е, ще е, бъде подведено под това право. Фондове, ценни книжа, недвижимо имущество, какъв режим ще се прилага. Е, към всички тези категории. Е, това има връзка е, с регламента за наследяването, където също се поставиха редица трудности. Признаването и изпълнението на съдебни решения също са друг, е друга важна материя. Всъщност тези въпроси са хоризонтални. Към кое имущество, кое законодателство да се прилага. Според проектите, в случай на регистрирани партньорства, винаги се прилага законодателството на държавата, където е регистрирано партньорството, като според проекта поне не се предвижда никаква свобода на избор на партньорите. Това е една трудност. Не можем да обещаем много, освен това, че ще направим необходимото да се работи по проекта. По въпроса за допълнителните съдии в съда, знаете, че и тук има трудности, различни са становищата на различните държави членки. Имаше предложение на кипърското председателство във връзка с а, броя а, на назначенията и позицията на държавите членки с оглед предлагането на кандидатури. Това също е висящ въпрос с голямо значение. Има много сериозно разделение между държавите членки. Не искам да подценявам трудностите в тази сфера. Струва ми се, че е в интерес на Съюза обаче да бъде решен този въпрос. Необходимо е съдът да разполага с брой съдии, който му гарантира нормално функциониране. Както казах, е, едва кипърското председателство работи по е, въпроса. Е, само към края на председателството уж се стигна до съгласие, но не бе постигнато такова. Господин Берлинг, говори за правосъдието за растеж. Това е централна тема в ирландското председателство. Да, през граничната търговия трябва да бъде стимулирана по акта, посветен на покупко-продажбите. Трябва да се работи усилено. Аз станах министър на правосъдието преди малко повече от две години и не е постигнат кой знае колко напредък до тук. Естествено, че проектът се разглежда норма по норма. Зная от дискусията между министрите на правосъдието, че и тук позициите се разминават. Някои държави членки а, са по-склонни и а, да прегърнат подобен проект от други. Но. А... Възможно е да се приеме в крайна сметка акт, който не е общо приложим, а се прилага само към продажбите в диалогов режим, в онлайн режим. Голяма част от продажбите в момента се извършват именно по този начин и според изследванията, на там вървят тенденциите. Хората все повече купуват в интернет, отколкото по традиционния начин. Но ако се натъкнат потребителите на трудности, те трябва да имат повече прозрачност, повече информация за своите права. И за това ние работим в работната група върху прочит норма по норма с цел да постигнем компромисно становище между комисията, държавите членки и парламента. И бихме искали това компромисно становище да допринесе за по-голям напредък. Категорично ще работим конструктивно, смятаме, че това е много важно. Госпожа Лихтенбергер, извинявам се, ако не произнасям а, името на когото и да е а, от евродепутатите. Госпожа Лихтенбергер засегна въпроса за прозрачността и за необходимостта от а, по-конкретни норми за отчитането. Това е, е в портфела, така да се каже, на господин Брутен, е, моя колега, който не след дълго ще се изкаже пред вашата комисия. Не искам да навлизам в неговата територия. Той е, ще ви запознае с това какво планира да направи. Особено а, внимание а, ще посветим на отвличането на деца. В сферата на Хакската конвенция сме регистрирали много голям интерес има интерес сред държавите страни по конвенцията, онези нези страни, които все още не са страни по конвенцията, да се присъединят към нея, така че да могат да бъдат решавани случаите своевременно. Сега за отделните държави членки има определен механизъм, който е възприят по проект на комисията. Сигурно ще излезе становище по нейните предложения. Доколкото разбирам, съветът на министрите все още няма да се занимава с тази материя, но ако можем да допринесем за преодоляване на възникналите трудности, ще го направим. Мисля, че са излишни част от трудностите, които се създават в тази връзка. Що се отнася до защитата на данните? Нека се изразя съвсем ясно. Има странни и неточни мнения за позицията на Ирландия. Журналисти са ми ги казвали. Ирландия е категорично решена да постигне напредък по регламента и по директивата за защита на личните данни. Ние сме превърнали защитата на личните данни в централен свой приоритет в сферата на правосъдието и вътрешните работи. Смятаме, че в интерес на Съюза, в интерес на търговската дейност да има единни правила на цялата територия на Съюза, които са вътрешно последователни и логични. Това е в интерес, както казах, на търговската дейност, на предприятията. Да не трябва да е, искат разрешение за обработка на данните във всички 27 държави членки, във всяка отделна провинция на Германия, където има различни норми. Това ще спести разходи на предприятията и същевременно ще гарантира особено важни права на европейските граждани. Е, помислете си за използването на социалните е, мрежи в интернет и е, за сключването на сделки по интернет. В този контекст много лица са дали доброволно информация за лични свои неща, които при други обстоятелства, които данни при други обстоятелства те никога не биха разкрили. И всъщност е, така някои се опитват да превръщат гражданите в стока. Благодарение на това гражданите се превръщат е, в стока, която е, се предлага и се продава в контекста на дадената от тях информация. Много пъти това не личи на веб страницата, но когато давате своя лична информация и мислите, че правите това съвсем безобидно, тази веб страница всъщност прикрива някаква финансова дейност и тази финансова дейност се обвързва с вашите данни. Те стават предмет на търговия. Абсолютно е, задължително е гражданите да дават съгласие, е, когато е, информацията дадена от тях потенциално може да се превърне в предмет на търговия. Трябва особено да се внимава, когато децата са в интернет, трябва да има много внимателно обмислен режим на принудителни мерки. От опита на Комисията за защита на личните данни в Ирландия мога да кажа, че е важно един такъв орган да се снабдява снабди с необходимите много сериозни правомощия. Нашата комисия, например, е извършвала одит, проверка на Фейсбук и предприема е, необходимите мерки, за да преодолява проблемите. Необходими са и ресурси на контролните органи, средства, с които те да извършват дейността си. Така че аз ще направя всичко възможно този регламент да напредне максимално по време на нашето председателство. Мисля, че това ще бъде от огромно значение за предприятията да се възприеме механизмът на единното гише, но същевременно е много важно да има единен подход към изпълнението на регламента и принудителните мерки, свързани с него. На неформалното заседание се обсъди един много интересен въпрос във връзка с санкциите. при неизпълнение на регламента. Тук имаше разногласия. Някои държави членки смятаха, че санкциите са прекалено високи, други пък ги подкрепяха. И значителна част от държавите членки застанаха на позиция, че освен финансови санкции, трябва да има възможност контролният орган е, да предприеме и по-меки мерки, е, когато съответното поведение било резултат на случайност. Може да има порицания, например. Аз съм на мнение и председателството ще работи конструктивно е, е, в този дух, че трябва да се постигне максимален напредък, че е, е, трябва санкциите да бъдат е, много сериозни и не трябва да има никакво съмнение, че Ирландия е твърдо решена е, да постигне такъв напредък. Би трябвало да постигнем акт, в който и гражданите, и предприятията да вярват. Това е от особено значение. Господин Маси постави въпроса за нестоятелността. Зададе въпрос за законодателството в Ирландия. Това има връзка и с проекта на комисаря Рединг. Нашето законодателство има в крайна сметка две цели – Значи, то е, е лично законодателство за несъстоятелността, т.е. прилага се към длъжници в личното им качество дава им се възможност те да преодолеят финансовите си проблеми чрез спогодби е, с кредиторите, включително кредиторите с обезпечение като финансови институции. И е, тези лица, които изпитват финансови затруднения, могат да се обърнат към специални консултанти по несъстоятелността. Спогодбата се одобрява от съда, но категорично се ограничават разходите. Докато спогодбата се одобри от съда, всъщност се върви по несъдебен ред. Това е много важно, за да се осигури в последствие и признаване, когато се стигне до някакви спорове с международен елемент. Значи, върви се по несъдебен ред, докато се сключи спогодбата, но самата спогодба се одобрява със съдебен акт, който подлежи на признаване в други държави членки, ако това се налага. И е, също така е, мога да кажа, че ще има със сигурност е, много дискусии по проекта на госпожа Рединг. Центърът на основен интерес ще бъде понятие, около което със сигурност ще се завъртят доста спорове, тъй като от тук ще се определи пред кой съдебен орган да се образуват делата. Нали, е, не трябва а, да се стига до там а, да се водят делата пред измислени юрисдикции, пред съдебни органи, които всъщност нямат никаква връзка с спора. Много е важно тук да се направи режимът така, както трябва. много е важно да има взаимно признаване на резултатите от производствата по несъстоятелност, но това признаване не бива да изключва споразуменията за ликвидация или за прекратяване. Дискусиите са много важни в това отношение и смятам, че и с държавите членки, и с парламента ще бъде изключително важно да се обсъжда сериозно. Не можем да си позволим а, да а, отстъпваме от а, желанието си да приемем такъв акт, защото той е важен и за гражданите, и за предприятията. Господин Звиевка говори за правото свързано с покупко-продажбите. Надявам се, че съм отговорил на неговия въпрос. По отношение на Европейската запорна заповед ще продължим работата Зная, че стои е, тук въпросът е, за достъпа до адвокатска помощ. Е, зная, че комисията проявява интерес към тази тема и докладчикът особено проявява интерес. Това има връзка с темата правосъдие за растеж. Господин Пожа председателят засегна въпроса за участието на жените в управителните органи на дружествата. Това е въпрос, по който ще работим. Катрин Линч е в моето министерство човекът, който ще се занимава с този конкретен въпрос. Тя работи въобще по проблемите на е, равнопоставеността. Знае, че днес сутринта тя ще говори пред комисията по е, въпросите на жените. Това е въпрос, който е много интересен е, в Ирландия. От известно време ние имаме уредба на национално ниво и е, доста голям напредък бих казал, че сме е, постигнали е, в собствената си къща. Е, така че проявяваме интерес към работата и на европейско ниво. Господин Бараш, е, извинете ако отново не произнасям е, добре името. Е, част от вашия въпрос е, отново се вписва в компетентността на министър Брутен Хоризонта 2020 наистина дава възможност за финансово съдействие е, за научни изследвания е, в областта на правосъдието и правото по-общо. Е, необходимо е да решаваме въпросите рентабилно от економическа гледна точка, така че сигурно ще бъде възможно да финансираме някои поетки. Е, да, голяма част от Хоризонт 2020 обаче е свързан с заетостта, е свързана с заетостта и с работните места и за това господин е, Брутен е този, който е, ще е, се занимава основно с тази програма и вероятно аз самият ще трябва да се допитвам до него и да моля за неговото разрешение, когато искам да постигна едно или друго във връзка с въпроса, който вие зададохте. Надявам се, че не съм пренебрегнал никого. Давам си сметка, че някои от въпросите се застъпваха а всъщност е, има един въпрос, който съм пропуснал. За обучението на магистрати, на съдии в частност. Обучението на съдиите е, поражда е, така винаги вълнение е, в различните страни поради различните им системи. Естествено, е, централен проблем при е, е, правовата държава е независимостта на съдиите. В някои европейски държави има специално образование за съдии. Тоест, те така получават дипломите си и стават членове на съдебната е, система. В Ирландия, в Великобритания има различна система. Там от адвокатското съсловие се излъчват съдии, които влизат в съдебната власт. Нали, е, за нас това, че сте обучени, че имате диплома, не означава непременно, че сте толкова научен, че да станете съдя. Но в зависимост от това е, е, независимо от това как сте е, подбрали съдиите за своята съдебна система, държавите не могат да се намесват в това, което правят съдиите, защото това би компрометирало тяхната независимост. Поради наличието на различни правни системи, има е, конституционни разпоредби, които третират тази материя и затова не мисля, че е, ще е възможно и постижимо да има единна норма и единен механизъм в целия Европейски съюз за обучението на съдии. Ние функционираме при различни правни системи. Но е, споделям това, че е, инцидентно е, има проблеми в резултат на това, че е, няма единен подход, като да кажем определенето на наказанията. И все пак, независимостта на съдебната власт е ключова ценност, възлова ценност в нашите съдебни системи. Възможно е, е инцидентно в отделни случаи да не сме съгласни с съдебните актове или с подхода на някои държави членки към съдебните системи, но, е, върховно значение има това, че политиците никога не биват да се намесват в независимостта на съдебната система на съдиите и нищо не могат да предприемат, е, е, което би разрушило доверието на обществото, че делата се решават в съдилищата независимо от политическа намеса. Мисля, че това е абсолютно фундаментална ценност на нашите общества. Всяка държава членка има различен подход към обучението на съдии. И е, за това ми се струва, че не е вероятно, поне в краткосрочен план, е, да е, възприемем единен подход към обучението на съдии в Европейския съюз. Камо ли пък да наложим такъв подход? Това ще създаде не само голямо брожение, но и конституционни проблеми в държавите членки. Благодаря за въпросите ви и а, е, много се извинявам на онези, които може би смятат, че не съм отговорил в достатъчна степен. А, е, днес след обед и утре ще се срещна а, е, с някои от вас лично, така че ще имате втори шанс да чуете допълнителен отговор. Благодаря ви. Не ми остава нищо друго, освен да изразя общата ни благодарност към господин министъра. Много е, неща могат да бъдат постигнати чрез тази амбициозна програма. Господин Стоянов иска да каже нещо, след което преминаваме към вота. Няма превод на български, се оплаква господин Стоянов. Да но бъде решен проблема. Може може би господин Стоянов трябва да си. Искам да направя едно предложение процедурно. 19 точка да бъде разсрочена. Ще имаме разговор с секретарията и те очакват допълнителна информация от съвета и комисията. Бяхме помолени от комисията Енди да осигурим превод по делегираните актове и тяхното прилагане това е дебат, който там продължава. Март месец е крайния срок, така че изчакваме тази информация от съвета и комисията и на следващото задание бихме могли да вземем решение. Благодаря, господин Стоянов. Нека само да си вземем довиждане с господин министър и ще продължим. Sehr geehrte Damen und Herren, wir kommen jetzt zu den Abstimmungen. Herr Stojanov. Do, do you hear us now? Yes? Uh, Mr. Stoyanov. Господин Стоянов, дано да чувате превода сега. Сега мога да продължа на немски, щом господин Стоянов вече ни чува можем да отложим гласуването по точка 19 от дневния ред. Списъкът за гласуване е доста дълъг. Ще ми се да действаме по-бързичко, затова започвам с три бележки. Нямам намерение да питам за въздържали се, за да не губим време ще направя, както господин Лене винаги прави, ще питам за и против, ако някой е въздържал се да казва специално. На второ място искам да премина направо към гласуването и се обръщам към докладчиците да ми обърнат внимание, ако имат да казват нещо. Няма автоматично всеки път да им давам думата а направо ще пристъпвам към гласуване. И третият ми въпрос, всички ли си носят картите за гласуване? Сега ще направим пробно гласуване. Виждам, че социал-демократите имат един в повече. Кой няма да гласува? Дагмар Рут Беренц. Карим каза, че той ще отиде да си вземе картата, така че ще се върне. Но въпреки това ще направим пробното гласуване, за да можем да знаем кой е тук, освен господин Карим. Започваме пробно електронно гласуване, начало на гласуването. Е Ето го господин Карим, върна се, тъй че можем да продължим. Госпожа Лихтенбергер току-що ни обясни защо липсвахте. Освен господин Карим. Okay. Offensichtlich fehlt noch. Освен, госпо... че господин Карим липсваше, липсва още един глас. Всички ли гласуваха? Всички ли участваха в пробното гласуване? И господин Карим ли? One too much. One too much. Yeah, yeah, unless you get... Also es ist noch immer einer zu viel, wir müssen das noch klären. Продължаваме да имаме глас в повече, трябва да изясним въпрос. Окей, okay, alles Сега вече всичко е наред. Преминаваме към гласуване първото, по първия доклад. Субе, корпоративна социална отговорност, 12 точка. 12 точка. Параграф 1А, М по 1 за, против. Приема се. 9-2 за, против. Проверяваме електронно. Начало на електронно гласуване. много. Die Abstimmung ist geschlossen. Край на гласуването. Двама липсват, двама не са гласували. Моля ви, задействайте апаратчетата. Abstimmung ниски geschlossen. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение едно Регнер за. Против. Отхвърля се. Компромис едно за. Против. Приема се. Изменение 3. Коферати за. Против. Приема се. Изменение 5 коферати за против. Приема се. Изменение 6 Тейлър за против. Приема се. Изменение 7 Масип за против. Приема се. Компромис 5 за против. Приема се. Изменение 9 Балтазаре за против. Приема се. Компромис 6 за. Против. Приема се. Афет 3 за. Против. Отхвърля се. Афет 22 за. Против. Отхвърля се. Инта 6 за. Против. Отхвърля се. Инта, инта 17 за. Против. Отхвърля се. Инта 19 за. Против. Отхвърля се. Инта 26 за. Против. Отхвърля се. Инта 30 за. Против. Отхвърля се. 11 за. Против. Отхвърля се. 9.14 за. Против. Приема се. 9.21 за. Против. Приема се. 9.22 за. Против. Приема се. 9.23 за. Против. Отхвърля се. Лихтенбергер 13 за. Против. Отхвърля се. Изменение 14, 15, извинете, Тейлър за, против, приема се. Макарти, 16 за. Коферати, колега Коферати, заповядайте. che però non è stato riportato. Едно малко предложение, което е направено но нямаме текст. То. Става дума за инициативата в областта на подкрепата. И там се казва подкрепа на целите свързани с международната интеграция. рива? В такъв случай да гласуваме това предложение. Кой е за? Против? Приема се. Параграф 13. А. М 10. Разделно гласуване. Първа част за. Против. Приема се. Втора част за, против, електронно гласуване за проверка. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Емпл 11 за, против, приема се. 9-4 за, против, Приема се. Култ 15 за. Против. Приема се. Компромис 2 за. Против. Приема се. Емпл 7 за. Против. Отхвърля се. Афет 19 за. Против. Отхвърля се. Инта 22 за против, отхвърля се. Инта 28 за, против, отхвърля се. Инта 35 за, против, приема се. 9.20 за, против, проверяваме електронно начало. Все още не са гласували всички. Край на гласуването. 13 против, 10 за, отхвърля се. Култ 2 за, против, приема се. Култ 20 за, против, приема се. Изменение 20 за, против, приема се. Компромис 3 за. Против. Приема се. Инта 9 за. Против. Отхвърля се. Култ 3 за. Против. Отхвърля се. 23 коферати за. Против. Приема се. Емпл 2 за. Против. Отхвърля се. Емпл 5 за. Против. Приема се. Афет 18 за. Против. Отхвърля се. Култ 19 за. Против. Отхвърля се. 24 за. Против. Приема се. 25 за. Против. Още веднъж за против, приема се. 26 за, против, приема се. 27 за, против, приема се. 29 за, против, Изглежда, че сте поуморени. Трябва да проверим електронно. Начало на гласуването по изменение 29 Балтазаре. Край на гласуването. 17 за, 7 против. Моля ви, давайте ясен знак с ръка. Емпл 4 за, против. Отхвърля се. Култ 9 за, против. Приема се. 30 за, против приема се. 31 за, против, отхвърля се. 33 Балдасаре за, против, приема се. 34 за, против, приема се. Инта 20 за, против, приема се. Инта 27 за, против, отхвърля се. Култ 11. Добре, проверяваме Инта 27. Начало на гласуването. Ганс klar dafür. Приема се с мнозинство при това. Добре, че е, ме върнахте. Сега култ 11 за, против, Приема се. 36 за. Против. Отхвърля се. 9-16 за. Против. Приема се. 37 Балдасаре за. Против. Приема се. Инта 16 за. Против. Приема се. Инта 21 за. Против. Отхвърля се. Инта 25 за, против, приема се. Инта 32 за, против, приема се. Дева 9.16, казва председателката, но то е 9.17, тя се поправя за, против, отхвърля се. Инта 1 за, против, отхвърля се. Компромис 4 за, против, приема се. Изменение 40 за, против, приема се. Преминаваме към окончателно гласуване на така и изменения документ, начало на електронно гласуване. Okay. Herzliche Gratulation. Честито на докладчика. Докладът на Балдасаре е прият само с два гласа против. Благодаря и за търпението. Сега следващият доклад взаимоспомагателните дружества Луиджи Берлингуер. Ако нямате нищо против, преминаваме направо към гласуване. Okay, ich, ich, ich bekomme gerade eine, eine, eine hilfreiche... Äh Току-що ми дават полезен съвет можем да гласуваме анблок, ако политическите групи нямат нищо против. Съгласни ли сте да гласуваме анблок? Очевидно, че сте съгласни, което означава, че пристъпваме направо към окончателно гласуване. Моля ви, гласувайте електронно по доклада на Луиджи Берлингуер взаимоспомагателните други. Гласуваха ли всички? Не виждам една от картите, госпожа Кастекс. Край на гласуването. Честито на докладчика 22 за, един глас против. Преминаваме към следващата точка от дневния ред. Ева Лихтенбергер, освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2011 година на, Европейски... на съда, начало на окончателното електронно гласуване. Край на гласуването. 24 за, без против, честито на докладващата. Следваща точка. Прилагане на директивата за аудиовизуалните медийни услуги с докладчик Франсуаз Кастекс. Госпожо Кастекс, заповядайте. Oui, je, je veux signaler... Искам да кажа нещо във връзка с списъка за социалистите. По изменение 4, разделно гласуване, е, става дума за две части, тъй като в списъка за гласуване е посочено нещо друго. Uh, така и предполагахме. Преминаваме към гласуването. Изменение едно Виланд за, против, Приема се. Изменение 2 Виланд. Разделно гласуване. Първа част за. Против. Приема се. Втора част за. Против. Проверяваме начало на електронно гласуване, въпреки че мисля, че е прието. So, alle haben nun abgestimmt. Гласуваха ли всички? Един глас повече от ЕНП. Моля ви, разберете се. Сега вече всичко е наред. Край на гласуването. 11 на 11. Отхвърля се.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 Казват ми, не съм видяла, че зад мен таблото не свети. 11 за, 11 против. Но ви казах преди това, че имаше един глас в повече от НЕП Господин Ландсбергис Спеше гласувал допълнително. Сега след електронното гласуване, а, пък двама колеги от НЕП не са гласували. Затова ще трябва да прегласуваме втората част на изменение 2 Виланд отново. Моля ви, НП, разберете се кой ще гласува и кой няма да гласува. Нека да не са нито в повече, нито по-малко гласовете. Okay, Herr Landsberg, ich ersuche wirklich die, die EPP diesbezüglich eine Einigung. Моля ви, ЕНП, разберете се, дали ще е господин Ландсбергис или друг. Повтаряме електронно гласуване, втора част на изменение 2. Е. От решаващо значение беше повторението. 12 за 11 против. Приема се. Изменение 3 Виланд. За. Против. Приема се. Изменение 4. Енгстрем. Първа част. Първа част. За. Против. Приема се. Втора част. За. Против. Отхвърля се. Изменение 5. Виланд. За. Против. Приема се окончателно гласуване на становището, начало на електронно гласуване. Трайнцмансихте 23 за, без гласове против. Честито. Следваща точка по доклад на Луиджи Берлингуер «Статут и финансиране на европейските политически партии и на европейските политически фундации». Изменение 15 за, против, въздържали се. Трябва да проверим. Начало на гласуването. Нямаме вопрос. Abstimmung ist geschlossen. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение едно. За. Против. Приема се. 17. Хефнер. Заповядайте, господин Виланд. Ще ще стане по-бързо, ако не казвате резултата от гласуването, но то пък ще трябва да се появява на таблото. Гос... Председателката господин Виланд и аз така мисля, само че не знам дали технически е възможно всеки път да се показва резултатът от гласуването. Сега ще се опитаме да изясним този въпрос. Ще се опитаме да го направим. Ist nur möglich, wenn es elektronisch abgestimmt ist, aber das wissen Sie ja. Но ще трябва електронно да гласуваме. Това ви е ясно, нали? Изменение 17 и 18. За, против, отхвърля се. Изменение 2 на докладчика. За, против. Не виждам знака с ръка. Давайте го по-ясно. Кой е за, против, приема се. Изменение 19 Лене за, против, приема се. 20 Хефнер за, против, приема се. Трябва да повторим гласуването по изменение 20. Знам, че е много отекчително да се гласува, но моля ви давайте ясен знак. 20 Хефнер за. Против. Приема се. Изменение 28 за, против, отхвърля се. 30 за, против, отхвърля се. Amendment 31 dafür, dagegen, abgelehnt. Отхвърля се. Изменение 3 за, против, приема се. Изменение 4 за, против, приема се. 36 за, против, отхвърля се. Изменение 5 на докладчика за, против, приема се. 36, то 63 за, против, отхвърля се. 65 за, против, моля ви, давайте ясен знак с ръка. За 65 на Стоянов. За. Против. Проверяваме електронно. Край на гласуването. 13 против, 10 за отхвърля се. 67 Стоянов за. Против. Отхвърля се. 6 Лене за, против, приема се. 7 Хефнер за, против, приема се. 8 Хефнер за, против, приема се. 9 Хефнер за, против, приема се. Окончателно гласуване електронно, начало на гласуването. Abstimmung ist geschlossen. 21 за, 1 против, 1 въздържал се честито на докладчика. Gratulation kann man nur sagen. So, nächster... Следващата точка от дневния ред докладът на господин Сперони за правното основание. Госпожо Викстрем. Since I... Тъй като исках да отложим този въпрос, гласувате да е в петък, би трябвало да проучим темата задълбочено. Трябват ни повече от ден-два. Господин Спероник има утвърдително, господин Свиевка също, господин Берлингуер също е съгласен, значи отлагаме това гласуване. Следваща точка, пак правно основание, пак докладчик господин Сперони. Гласуваме. Кой е за? Против? Приема се. И последното правно основание отново по доклад на господин Сперони, кой е за, против, приема се. Приключихме гласуването за днес и преминаваме към следващата точка от дневния ред, но първо да ви благодаря да, за търпението, защото гласуването беше доста отекчително. Следващата точка от дневния ред, както се разбрахме вчера, след множеството изменения на дневния ред, е 23-та точка от а, първоначалния дневен ред. Така че давам думата на господин Луиджи Берлингер, който дано ме чува. Господин Берлингер, стигнахме до 23-та точка от дневния ред и вие имате думата. Soltanto eh, brevemente, perché noi abbiamo... Eh, Аз ще бъда много кратък. Наистина. Става дума за положение, при което се извършва оценка за въздействието вътрешно парламентарна. Направено е проучване на друго проучване, извършено от Европейската комисия. което е свързано пък с закона за продажбите. Тема, проучвана от тази комисия. Кои са основните заключения от тази последна оценка на въздействието? Изглежда, че изводите, направени в тази оценка, са в полза на позицията на комисията и нейната оценка на въздействието. В същото време има някои аспекти, които са упоменати в оценката за въздействието. Те биха улеснили нашето възприятие и леко променят насоката. Не е нужно да вземаме днес каквито и да било решения и затова не е необходимо да ви прочета документа. Ще ми се само да кажа, че законодателството по отношение на европейските покупко-продажби, за момента остава двусмислено и неясно. Съдокладчика господин Лени и аз мятаме, че е жизнено важно да продължим с усилията. Има някои изменения, които се налагат. Изменения към текста на комисията. Все пак, Друго нещо, което се отбелязва в тази интересна оценка, вече бе споменато в комисията, а именно не бива да се колебаем дали да продължим работата. Не трябва да положим усилия да усъвършенстваме текста и да постигнем някакво решение, обсъждането, което направихме днес в присъствието на ирландския министр, ни потиква да вървим към решение. Целият този въпрос за правосъдието, уредбата, разпокъсаността на вътрешния пазар поради различията между държавите членки, се превръща в все по-важен въпрос – ако желаем да постигнем економически растеж. Именно това е цел на всеки един от нас. И това е основният проблем, с който се сблъсква Европа. Така че, освен економистите и тяхната оценка, правните експерти трябва да дадат своя принос за растежа и развитието на Европа. Има големи разлики между различните държави, между начина на организиране на вътрешния пазар и всички проблеми, свързани с трансграничната търговия, издигат пречки и спират растежа. Европейската комисия използва определени аргументи в първия вариант на своята оценка и в по новите документи, позицията й е леко коригирана. Но избираемите инструменти за 27-те държави членки изискват нашето внимание. Ние не можем да открием единно ясно решение, тъй като не можем да задължаваме дружествата да правят оценка на една ситуация, която за тях не си струва усилията поради действащото право. Така че този нов документ ясно сочи какво е положението. Имаме ново предложение за нов акт, за покупко-продажбите в Европа и е нужно да вървим напред. Моля да се запознаете с документа обстойно, да преодолеем страховете си. Текстът проучва предложението на комисия, не приема всичко в мнението на комисията, но така или иначе трябва да вървим напред. Благодаря, господин Берлингуер. Сега ще дам думата на следващия оратор. Благодаря, господин председател. Както докладчика посочи, оценката на комисията е подложена на оценка от страна на парламента. Методиката, която е използвана от комисията, отговаря на насоките за оценка на въздействието и тази оценка позволява на вашата комисия и комисията по вътрешния пазар, която има отношение към темата, да направи преценка за предложението предвид наличните факти и числа. Разбирам, че времето е ограничено, за това ще бъда много кратка и ако се налага в последствие, ще отговоря на въпросите по-подробно. Само накратко ще ви споделя нашите основни изводи от тази оценка. Това е един от по-качествените документи и оценки на въздействието. Можем да направим тази съпоставка, тъй като Оценяваме всички такива доклади от страна на комисията. Много е добър документ. Ясно е написан, логичен е, структуриране, четиване, предлага набор от решения и вариантите, които парламента подкрепя, са онези, които подкрепя и комисията така както е според Зелената книга. Заинтересованите страна лица са били консултиране и за нас тази оценка е приемлива. Депс. Оценката за въздействието не е съвършена. Открили сме някои слабости, всъщност не би ги нарекла пропуски, защото те не противоречат на логиката на комисията, но си заслужава да бъдат обсъдени. Оценката за въздействието би трябвало по принцип да представи някакви количествени оценки а, за рентабилността на някое предложение. И предложението на комисията в този смисъл прави един положителен опит да оцени необходимостта от това предложение и същината на проблема, така както е описан в оценката и какви са, биха били резултатите, ако това предложение се превърне в правен акт оценката на ретамбилността всъщност е една оценка на приходите и разходите за потребителите, за операторите и е, какво би трябвало да понесат те и по-скоро да платят. Когато става дума за трансгранични сделки, разходите са много по-високи, отколкото при вътрешната търговия. Така че основният въпрос в тази оценка е до каква степен комисията доказва, че разходите по сделките действително а, биват засегнати от различията във вътрешноправната уредба в държавите членки и това се отразява на разходите. Никой не оспорва факта, че разликите в договорното право са един от факторите за увеличаване на разходите по сделките. Размерът на това отражение е основния въпрос, тъй като то засяга презграничната търговия. Комисията прави ни изчисления, но методиката – която използва, е, е доста уязвима на критика. Ще разясня. Използват се проучванията на Евробарометър и две други проучвания, направени за други цели. И тези дати се преобразуват, повечето от тях са а, качествени и се използват за основа за изчисляване на разходите – това преобразуване а, се прави с оглед на осребряване на разликите. Това не са научно обосновани а, методи. И очевидно има проблем. Ние, с оглед на тази наша критика, се обърнахме към един професор в университета в Любляна за съвет. Той подготви един доклад по въпроса и ние го попитахме дали тази методология е подходяща и ако не, какво би предложил той. Той ни каза нещо, което бе много сложно. Разходите по сделките не са уредени а, и няма съгласие между академичните среди относно методологията и няма никакво споразумение за калкулирането им. Буквално този професор ни каза, че този, който ви даде идеалната формула, ще спечели Нобеловата награда следващия път. Естествено, това в никакъв случай не означава, че комисията трябва да се откаже да предостави най-точните показатели за прогнозиране. Защото в крайна сметка предприятията трябва да понесат определени разходи. Това е количествено измерване на едни прогнози, които на практика не са доказуеми. И така както стоят нещата в момента а, и са описани в доклада, а, не позволява на комисията да се опита да прогнозира бъдещото развитие. Как ще бъдат засегнати а, разходите по сделките, ако влезе в сила този акт? Това не е взето предвид. Можем да кажем, че данните не са налични и всичко опира до приоритизиране и вземане на политическо решение, окончателна преценка. Това са слабостите в оценката за въздействието. Смятаме, че нашето заключение е след доста за прочитането на доста материали и вглеждане в тази оценка на въздействието и предвид емпиричните данни, не карат комисията да вземе и противоположна позиция. Според комисията е приемливо разликите в вътрешноправната уредба на договорните отношения И въвеждане на този инструмент би довело до снижаване на разходите за сделките и бихме могли да кажем, че този инструмент а, не е така наложителен в момента, независимо от това, че може и да преувеличаваме ползите. Поради факта, че този инструмент не е задължителен, означава, че економическите оператори, ако не желаят да го прилагат, няма да бъдат принудени да плащат допълнително. И дори малък брой оператори да го ползват, този избираем инструмент, това няма да има някакво економическо отражение. Сега ще спра и с радост ще се включим в дискусията. Благодаря за това изложението. Госпожа Гепхарт се е записала за изказване и след това господин Балтазаре. Благодаря, госпожо председател. Благодаря за това, че сме, сте поканили и комисията а, ИМКО. Аз а, бях много така, заинтересована от проучването, изследването възложено и инициирано от ИМКО и благодаря за това, че са го извършили. Благодаря и на докладчика. Смятам, че много добре си сътрудничихме. Искам да благодаря и за самото проучване. Методологията на оценката на въздействието е оценена като добра. Това много ми харесва и до тук добре. Но мен ме интересуват нещата по същество. И като ги разгледаме по същество, резултатът от изследването съвсем не изглежда толкова розов. Напротив, оказва се, че много от резервите, които сме изразявали в комисията ИМКО, са потвърдени. Няма да изброявам всичко, само някои неща, които смятам за особено важни. Говоря за теми, които и Европейската комисия изтъква като преимущество. Например, калкулирането на разходите за транзакции. На страница 12 и 13 виждам какво сте записали в изследването и констатирам, че калкулирането се базира на две непредставителни допитвания и повече от половината от анкетираните е, търговци не са могли да дадат данни за разходите си за транзакции. Значи 400 са анкетирани, 200 от тях са отговорили. И това е базата, на която се прави предположение. Все пак нека преброим фирмите и компаниите в Европейския съюз и ще видим, че ако само 200 дават информация и само 100 казват, че разходите са доста високи, мисля, че това не е представителна анкета. Освен това, четем, че данните се основават на собствени оценки на предприятията, а не на обективни параметри. Също така не е отчетено, че междувременно е приета директивата за правата на потребителите, които, която решава голяма част от проблемите. Не е отчетен и фактът, че сме приели и пакет законодателен за продажбите, които решават проблемите с доверието на потребителя, страхът от измама или правото на обжалване и така нататък. Това не е отчетено. Мисля, че съвсем не е несъществено да се кажат тези неща. Във връзка с това искам да се върна и наказаното на страница 107 от оценката на въздействието на комисията, е именно аргументът, че чрез предложението на Европейската комисия се постига ще се постигне е, голямо предимство за потребителите, голямо поевтиняване на потребителските цени, а после се казва, че това са 0,04-0,07%. Е това, ако е съществено, питам се, кое е несъществено. Може би 0,005%, не знам. А, също така, е интересен анализът на влиянието и сравнението на проучените и анализирани варианти. Тук отново проличава това, което и вие подчертавате. Данните от Евробарометър са много неясни. Това го пише и на страница на 24, на страница 24 вие също го казвате, така че няма причина калкулирането на потенциалното потенциалната економия да бъде точно 5%. Самата Европейска комисия казва, че цифрово изражение няма, а говорите за 25, извинете, а не за 5% не съм сигурна, че може така. Аз нито съм, нито съм сигурна, че процентите са 25, нито съм сигурна, че са по-малко или повече. Не бих е, твърдяла нищо. Освен това се казва, че клиентелата на малките и средни предприятия се е увеличила, защото малко и средно предприятие е знак за качество, но това също не това твърдение, също не почива на обективни данни. Безотговорно е да работим на такова основание. искам да изясня нещо, за да няма недоразумение. Смятам, че е необходимо да има по-добро законодателство в тази област. Затова в никакъв случай няма да кажа, че трябва да отхвърлим предложението на Европейската комисия, защото а, това е област, която трябва да бъде правно регулирана но дали системата, която комисията предлага е правилната, за това доказателства няма. За това държа на предложението си да преобразуваме предложението на комисията в още една брънка от веригата на законодателни актове в полза на потребителя и да се стремим към максимална хармонизация там, където може и към минимална там, където се налага, така че нещата в държавите членки да се уеднаквят и да не постигнем обратното на това, което към се стремим. Искаме вътрешен пазар с унифицирано право. Имаме 27, скоро ще имаме 28 държави членки с 28 законодателства. И сега какво да създадем още едно 29-то законодателство като альтернатива като факултативна възможност. Е, не това е базата да създадем единна основа за улесняване на работата на предприятията на вътрешния пазар и за гарантиране на правата на потребителите, така че те да знаят какви са правата им. Това исках да кажа. Благодаря за това проучване. Аз а, самата често съм а, оценявала доста негативно подобни проучвания, обвинявала съм ги в небрежност. Не, тук съм с впечатлението, че е работено много задълбочено и благодаря. Благодаря, госпожо Гебхарт. Господин Балдасаре. Грация, президенте. Благодаря. Не искахме допълнителен анализ на въздействието. Става дума за подробностите по оценката на въздействието и въздействието върху разходите, данните на Евробарометър. Всичко това изисква допълнителни разисквания, но ние не засягаме същината на проблема. Объркването проистича предимно от това, че комисията би трябвало да усъвършенства, да подобрява положението на пазара, а там има неясноти. Проблемите в момента блокират развитието на вътрешния пазар и това е поради липсата на доверие сред економическите оператори и сред потребителите. моята е, мила приятелка Викстром спомена сделките в интернет, но нямаме правна уредба, която да ни даде някаква сигурност. Къде е мястото на конкуренцията тук? Това е последващ проблем. Когато няма достъп до повече стоки, потребителски стоки и липсата на избора, за това се засяга и въпроса за конкуренцията. Но разковничето е другаде. Имаме инструменти, които отдават предимство на вътрешния пазар. И тези правила би следвало да се превърнат в насоки за економическите субекти, вместо да се създава тази неразбория, която съществува в момента. Ако съм в Словакия, аз трябва да знам – точно с кого имам работа, трябва ми преводач, трябва да бъдат закрилени и моите права. Необходимо е да има някаква уредба, която да урежда моите отношения с всички други в 27-те държави членки. Аз съм юрист и ако искам да осъществя дейност в Польша, Испания или Португалия, ще имам затруднение. Необходим е инструмент, който да казва какви са правилата, каква е методологията, която може да бъде прилагана и какви гаранции има. 142 члена има в а, регламента и ми е трудно да разбера къде е същинския проблем. Правните юристите разбират това и могат да се опитат да налагат своите виждания на всички в останалите държави членки. Е много трудно да се съгласуват тези различни национални правни уредби и традиции, повечето от които се основават на римското право. Ние не сме в състояние да открием един аршин който да е приложим във всички 27 държави е, членки, разбира се, на доброволен принцип. Ако искаме да създадем единен пазар, трябва нещо да направим. В противен случай ще продължим да разчитаме на различни неясни мерки, основаващи се на конкуренцията и крайният резултат ще е неяснен. Големите мултинационални корпорации ще се справят, но малките не. Затова ние трябва да окоръжаваме, да насърчаваме и малките предприятия да извършват такава търговия. По-смелото по-смелото поведение е именно това. Благодаря сега господин Сперони и след това господин Лаер. Благодаря, господин председател. Ще е, се изкажа съвсем кратко, защото току-що казаното от колегата Балдасари напълно ми допада. Някои древни неща от моя страна. Е, това, което бе казано за Чехия и Словакия, например. не би трябвало а, презграничните сделки да струват повече, отколкото тези, а, които се сключват в, национално, а, в национален план. Възможно е понякога да имате обаче много странни географски особености. Италия е пример за това. Ако това, което се изпраща от Полша до Кортенберг, по струва по-скъпо от Полша да се изпрати до Дания или от Полша да се изпрати до Сицилия. Какво ще правим? Ами, превозът струва различно във всички тези случаи. Традуционе. Пера. Възможно е да има и разходи за превод във връзка с включването на договора, нещо, което господин Балдасари току-що каза. Възможно е да има и разходи за правното оформяне или за съдебни спорове. може да се стигне до там да се прилагат различни правни норми към вноса на различни стоки. Така че казва се, че а, презграничните сделки поначало струват повече, но аз самият някак не мога да а, схвана различните елементи. Отделен въпрос са сделките в интернет. Защо да не мога да сключвам сделки по интернет на една и съща цена, откъдето и да желая? Господин Майер. Първо, много се радвам, че общата оценка за оценката на въздействието на комисията е положителна. Това беше първият въпрос, доколко можем да се доверим на тази оценка. Така, има, разбира се, подробности, по които има какво да се желая, винаги е така. Говорим за все пак разходи за транзакции, а не за транспортни разходи. Има разлика. Освен това, говорим за правна сигурност. Питаме се, защо не работи вътрешният пазар. Та целта ни е да насърчаваме този пазар. Питаме се, кой инструмент може да ни помогне за това. Всеки знае от опит, че вътрешният пазар не работи. Когато поръчаме нещо в Германия, проблем няма. Но ако сме в Чешката република или Словения, ако поръчваме от там, имаме проблеми. При един и същ продавач. Всеки може да се увери сам. Опитайте да поръчате нещо а, по интернет. Не е проблем да сте от Италия, не е проблем да сте от Германия, но примерно Словения Продавачът казва, не продаваме за Словения. Ето това е големият въпрос, как да преодолеем тази пречка. Един е въпросът, защото ние в ИМКО отговаряме за потребителите, е един е въпросът за това, че потребителят може да пазарува в чужда страна, защото не познава неговото, е, нейното право. Но по-важният въпрос е защо производителят или търговецът не продава във всички страни от вътрешния пазар. Трябва да гарантираме правото на потребителя да купува. Ако няма шанс да купува, няма нужда да се замисляме и за търговските спорове с потребителя, защото такива няма да има. Така че трябва да се отстранят всички пречки за продавачите да продават, да предлагат своите продукти във всичките 27 държави членки. Има нещо, което комисията констатира и което е правилно. Трябва да се предложи правна сигурност, за да може да се предлага на пазарите на всичките 27 страни. Както се каза от е, комисията, емпиричните резултати не показват, че нещата не могат да се осъществят. Напротив, има факултативни аспекти, които показват, че е възможно. Можем да, може да се проведе, може да се, е, може да се направи опит дали държавите членки могат да прилагат това законодателство или не. Ако се окаже, че да и че им е удобно, то ще навлезе все повече в националните законодателства, защото ще бъде убедително. Та нали това е основата на законотворчеството във всички държави членки. Ние в Германия Имаме, е, например, федерален закон, който е от 1900 година а, който разбира се се е развил от тогава. По този начин ще се развива и европейското право. Стига да работи, стига да бъде прието. То ще навлезе в националните законодателства и ще претърпи своето развитие там. Така че Важното е, че оценката на въздействието е добре структурирана, има своите а, слабости, една от които се дължи на това, че транзакционните разходи не са дефинирани. Нещо, ако не ми е дефинирано и аз съм учен, не мога да го установя, да го а, изразя количествено. С други думи, нека да се опитаме да, напра... да приемем факултативно право, и да предоставим на нашите клиенти, които 90% са малки и средни предприятия, да изберат дали да го прилагат или не, защото ако им е удобно, те ще го прилагат. Нека да го направим, защото това е една възможност да направим нещо за отваряне на вътрешния пазар. Благодаря. Благодаря, господин Свевка. Благодаря, госпожо председател. Интересно е много тази размяна на становища. Искам да кажа няколко думи от свое име, както и от името на председателя господин Лене, който е болен. Най-напред искам да благодаря сърдечно за обективния анализ, който получихме. Анализ, който ни позволява да предприемем по-нататъчни решителни стъпки за решаване на проблематиката около този много интересен и необходим акт. Общият ни пазар е ценен сам по себе си. И за това трябва да направим всичко, което е по силите ни, за да подобрим неговото функциониране. От това ще има полза както за потребителите, така и за предприемачите, в частност малките и средните предприятия – Целта е, е да бъде увеличен обемът на продажбите, но за да увеличите обема на продажбите, трябва да увеличите и производството. Тъй, че има множество предимства, които са очевидни за всички. Мисля, че трябва е, да погледнем по-перспективно на цялата материя. Не бива да мислим само за решенията, които ще ни донесат резултата след месец или два, а трябва да възприемем по-дългосрочна перспектива в мисленето си и да мислим глобално за всички потенциални бенефициери както потребителите, така и предприятията. Господин Майер и господин Балдасаре казаха това вече. На този етап е, въвеждането на факултативна система е разумно, а може би единствено възможното решение, тъй като, както знаем, в момента е много трудно да е, се получи съгласието на всичките 27, скоро те ще станат 28 държави членки, за единно нормативно решение. Това бе казано още от самото начало от колегите. Така че е, можем да въведем този факултативен механизъм и да го пробваме на практика, без е, да е, пренебрегваме или отменяме е, законодателните решения, съществуващи в момента. Това е много разумен подход и аз бих приветствал неговото възприемане. Благодаря. Господин Карим и край на изказванията. Заповядайте. Естествено, че след това ще дам думата и на комисията. Господин Карим, заповядайте. Да, госпожо председател, благодаря. Мисля, че Колегите е, добре е, знаят какви са вижданията ми е, за общото състояние на облигационното право. Искам да благодаря най-напред за оценката на въздействието за този задълбочен доклад, в който са очертани много полезни идеи, които можем да използваме не само по това досие, а и в по-общ план considered this and um, what it says in quite clear terms in many ways uh, about the Commission's доста ясно тук е очертан а, е, първоначалният подход на комисията. Госпожо председател, сигурно си спомняте, че на минали заседания съм се изказвал в този смисъл. А, е, това е много ясен знак, че комисията не се опира върху доказателства, а очертава политика, която е пожелателна. Тя би желала тази политика да се осъществи на практика. Мисля, че този извод се е, подкрепя от е, е, заключенията на доклада, от общата оценка. Ако правилно, разбира се, чета данните за използваемостта и за е, евентуалните хипотези, е, които е, ще настъпят на практика, ако Европейският съюз предприеме друг, други мерки, друг тип мерки или не предприеме нищо. Мисля, че това само показва, че ние сме били прави от самото начало. Единният пазар не функционира максимално добре. Мисля, че това е заключение, около което всички в залата можем да се обединим. Но а, това а, не е единственото, което комисията може да направи. А, само да се очертават е, съществуващите решения в областта на облигационното право не е достатъчно, за да постигнем напредък. Има реални мерки, които трябва да се предприемат и върху това трябва да съсредоточим вниманието си. Е, зная, е, че по този начин в известен смисъл се противопоставям на колеги, които от години работят по този въпрос, колеги с голям опит. Знам, че с сигурност ще се чуят гласове, че има разминаване с общата политическа воля на Съюза или на Европейския парламент, но аз искам да чуя какво ще бъде становището на съвета. Във всички случаи моята позиция остава непроменена. Много благодаря. Сега искам да дам думата на комисията. Сега не знам господин ли е или е госпожа, не виждам. Добре, господин Шталдемайер. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, госпожи и господа. Искам най-напред да направя няколко общи бележки, преди да навляза а, в конкретиката, а, очертана от госпожа Гебхарт и господин Карим. Значи, две общи бележки. Комисията приветства работата на а, службата за оценка на въздействието в Европейския парламент и а, това, а, че се признава спазването от страна на комисията на методическите изисквания. Ще цитирам. Господин Балун, моя колега, казва, че това е един от най-добрите примери за оценка на въздействието в нашата работа. Оценката на въздействието е подробна, прозрачна, ясно структурирана. Проведени са надлежните консултации. Ние сме много доволни от тази констатация, защото и нашето мнение е такова. Uh, report... Второ, е, докладът, е, съдържащ оценката на въздействието, също се спира на факта, че понякога са липсвали количествени данни и тогава оценката на въздействието, извършена от комисията, е, се опирала върху следващия по степен и приемливост подход, а именно да използва качествени данни като разумно е прибягнала към предпазливи стъпки. Това е общ принцип, който въжи за цялата оценка на въздействието. Когато е трябвало да изхождаме от прогнози и да преобразуваме качествени в количествени данни, ясно сме го посочвали, никого не сме искали да заблудим. Освен това, когато сме се опирали върху прогнози, винаги за нас е, изборът е падал върху най-консервативната прогноза. Опитали сме се е, да намерим максимален обем данни, използвали сме много широк спектър от е, механизми за събиране на данни, за да съберем доказателства. И те са използвани взаимно допълняемо, т.е приемайки данни от един източник, сме използвали данни от друг източник, за да засечем данните от първия източник. Но разбира се, имало е и е, случаи, в които по определени въпроси данни не са съществували. Или, както каза колегата от Звеното за оценка на въздействието в Европейския парламент, имало е хипотези, в които е липсвал общо прият подход, за да се е, изчислят, например, е, разходите по сделките. Ние не сме се борили за Нобелова награда по економика, сме се стремили да дадем най-надежна информация. И в този случай отново сме се опитвали да възприемем най-консервативната прогноза, изхождайки от наличните данни. Това са общите ми бележки. Сега ще се опитам кратко да отговоря на въпросите, поставени от госпожа Гебхарт и господин Карим. Госпожа Гебхарт отбеляза, че при изчисляването на разходите по сделката Наистина сме използвали източници като Евробарометър и други изследвания. групата за малките и средните предприятия и анализа на European Business Test. Евробарометър има своите предимства като средство за събиране на данни, но има и своите ограничения. При необходимост сме посочвали тези ограничения в оценката на въздействието и сме се опитвали да ги смекчим. Така че, когато използваме цифрите, подавани от Евробарометър, винаги ги засичаме с по-конкретни данни, които сме съумявали да получим от други източници. Панелът е, е, е, и м, т.е. малки и средни предприятия и European Business Test. Но също така сме използвали е, научни източници, економическо моделиране, е, други проучвания. Но госпожа Гепхарт спомена специално панелът за малките и средните предприятия, най-вече него и също така източникът European Business Test. Резултатите от групата от работата на групата а, за малки и средни предприятия а, се опираха върху проучване сред над хиляда 1000 предприятия. Може да се каже, че около хиляда отговори на зададените въпроси във въпросника можеха да се приемат за надежни. Ние взехме това проучване и резултатите от него засякохме с резултатите от други проучвания. Установихме, че резултатите са надежни. Те съвпадат. Също така използвахме специфичен анализ, който показва, че е, е, има много малка статистическа вероятност за грешка в използваната извадка. Е, ако беше е, използвана по-голяма извадка, нямаше да се стигне до корено различни резултати. И за това е, ние със спокойствие използвахме тези цифри и ги цитирахме. Второто, което спомена госпожа Гебхарт, е, че сме използвали в проучването си е, проучвания и прогнози, проучване на прогнозите на основа на събеседвания с ръководителите на предприятията, а не реалните разходи на предприятията. Това е вярно. Защо? Защото същинските реални данни за разходите съдържат деликатна търговска информация и предприятията не са склонни да разкриват такава информация, било пред комисията или в контекста на проучвания. Тоест, нашият начин, нашият подход беше да събеседваме с ръководителите на предприятия и да получим от тях приблизителна информация businesses and cross-check those results. Но дори тази информация е засечена, например, с информация получена от Асоциацията на малките и средните предприятия в Великобритания. И така стигнахме до информация за проблемите, е, които членовете на подобни сдружения е, срещат. Така, е, всъщност, наличната информация, включително такава за реални разходи, потвърди прогнозите прогнозната информация, която ние сме включили в своята оценка на е, въздействието. Е, госпожа Гепхарт визира някои конкретни проекти, а господин е, Карим пък каза, този проект не е единствения, с който можем да усъвършенстваме вътрешния пазар, има и други пречки. Откакто беше внесен проектът на комисията, ние неизменно признаваме и сега го правим отново, че наистина други пречки за безпроблемното функциониране на вътрешния пазар съществуват. Да, съществуват и комисията се опитвам а, да предприеме мерки. А, проектът, например, за альтернативното решаване на спорове е, е един а, от проектите, които ние сме внесли, а, за да допълним проекта за общото европейско право в областта на покупкото, на покупко-продажбите. Но не може да се каже, че понеже има и други проекти, не трябва да а, е, действаме по отношение на пречките, свързани с покупко-продажбите. Не, трябва да действаме на всички фронтове, включително тези на плоскостта на облигационното право. И още един въпрос, е, поставен от госпожа Лихтен, е, т.е. Гебхарт и а, господин Карим. 25%, а, които сме възприели като основа за изчисляване на въздействието на отражението. Ние а, е, и тук подходихме консервативно. Това за нас беше консервативна стойност, защото Евробарометър ни подаде а, е, информация, че 70-71% е делът на подкрепата не можехме да вземем толкова а, голяма цифра и за това, а, подхождайки консервативно, а, възприехме цифрата от 25%. Нашият подход да проявяваме консерватизъм е траен. Освен това, а, ние а, изходихме от минималния прак на подкрепа за мерките. И а, реалният прак е 5%. Това е доста по-низко, отколкото 70% и доста по-низко от 25%. Така че всички тези консервативни нагласи, консервативни данни се опитахме да ги съчетаем. сега няма никакви данни за това каква ще е подкрепата за подобни мерки в бъдеще, тъй като тя е въпрос на бъдещето. И последното, което каза госпожа Гебхарт. She wouldn't say the commission proposal should be. Е, тя не казва, че проектът на комисията трябва да бъде отхвърлен, но би трябвало е, от факултативност да се премине към задължителна правна уредба. Това естествено е една от възможностите. Ние сме я анализирали изключително задълбочено в своята оценка на въздействието. Но има основателна причина, поради която не сме препоръчали този подход. Ако приемете задължителна правна уредба и, да кажем, е, приемете регламент или е, директив, Резултатът ще е, че на всички предприятия ще бъдат вменени разходи, включително от тези предприятия, които са чисто национални търговци, които не изнасят. Или от тези предприятия, които изнасят, но биха желали и в бъдеще да извършват износа си на основата на статуквото. Значи тези всички предприятия ще бъдат задължени да правят разходи без да имат насрещна облага. Ако има факултативен механизъм, тогава само предприятията, които искат да извличат полза от този нов механизъм, ще бъдат накарани да правят разходи за него. 216 милиона ще бъдат а, разходите ако, а, за всички предприятия, ако а, се въведе задължителна правна уредба, а ако само желаещите да спазват този механизъм предприятия бъдат накарани да поемат съответстващите разходи, тези разходи ще възлязат на 2 милиарда. Това е много съществена разлика. So, uh, and... Благодаря. Може би е редно накратко да дам думата на Луиджи Берлингуер, преди да преминем към следващата точка. Нямам всъщност какво да добавя. Вече проведохме дълга дискусия. Правим оценка на една друга оценка. И всъщност връщаме към римското право, а трябва да вървим напред. Аз съм а, се занимавал с история на правото, но не това е нашата цел. Нашата цел е да вървим напред. Беше хвърлена светлина по тази материя. Разполагаме с тези задълбочени изследвания сега и трябва да работим и да видим как можем да усъвършенстваме текста. В противен случай просто ще си губим времето, времето ще говорим за тези обстойни правни системи, ще ги разискваме без да обмисляме решения за бъдещето. Много благодаря, господин Берлингуер. Взехте ми думите от устата. Следващата точка от дневния ред, ако си спомняте както се разбрахме вчера, е заседанието на координаторите. А, по време на досегашното заседание се опитах да опипам почвата за това дали ще приемете предложението да отложим координаторите за днес 15 часа, защото аз самата трябва да напусна а, заседанието веднага и господин Балдасаре ще поеме председателството. Искам да ви попитам сега най-официално. Имате ли нещо против не сега да проведем заседанието? на координаторите, а в 3 часа, когато ще е дошъл и господин Лене. Много съм щастлива от така отвърдителното кимане, което виждам. Господин Сперони, сега ще ви дам думата. В този смисъл давам думата на господин Сперони, след което ще прекъсна за кратко заседанието до идването на господин Балдасаре, за да продължи председателството. Благодаря, госпожо председател. Аз бях готов за заседанието и вчера. Бях готов за заседание в 12, в 2.30 отлита самолета ми, така че няма как да присъствам в 3 часа. Налага ми се да пътувам за Чили, за срещи на Евролат. Господин Сперони, много съжалявам, че е така. Мога само да ви уверя, че за всички останали би било много трудно а, бихме могли в галопиращо темпо за две минути да проведем заседанието сега. За това отлагаме заседанието. Просто моля за вашето разбиране. Наистина заседанието на ко- координаторите трябва да е в 15 часа. Тогава ще е дошъл и господин Лене. Сега просто да прекъснем за 2-3 минути, докато дойде господин Балдасари и да продължим след това по дневния ред. Аз самата трябва да напусна, налага се и няма друг заместник председател тук. Надявам се господин Балдазаре да дойде възможно най-бързо, за да продължим по дневния ред. Така че прекъсвам за не повече от 5 минути, надявам се.

Aspettiamo il collega Voss. Колегата Фос. Всъщност той е тук, не се налага да го изчакваме. Бене. Allora, riprendiamo. Е, добре, тогава възстановяваме работа. давам думата на господин Аксел Вос, който ще ни запознае с проблематиката на защитата на лицата по отношение защитата на личните данни, обработвани от компетентните органи в контекста на наказателното производство и свободното движение на такива данни. Благодаря. Както всички знаем, има два правни инструмента за защитата на данните. Един регламент и една директива. Във връзка с Лисабонския договор те се съчетават с новите правни основания. 16 член на ДЕС и относно полицейската и правосъдната област. Особено важен момент е, е уреждането на дейността на органите на наказателното преследване. защитата на данните и защитата на личната сфера на гражданите трябва да бъде предпазена от злоупотреби. За това е необходимо да има такава директива. Тук искам да вметна нещо по-общо по отношение на наказателното преследване в областта на разследването и изпълнението в Европа, слава богу, няма самоуправство, а съответните органи, които са компетентни. Ето защо защитата на данните в тази област трябва да да се адаптира към задачите на държавата във връзка с наказателното преследване, но и да гарантира правата на граждани. Wir hatten äh, vor der, also noch als die Säulenstruktur existierte, die ehemals erste Säule hatte sehr stark Помните, когато все още говорехме за стълбове, в третия стълб на преден план беше сътрудничеството. Имаме едно рамково решение от 2008 година, която, което тогава беше меродавно и постановяваше минималните стандарти. Държавите членки обаче законодателството е традиционно коренно различно, развивало се в продължение на вековете и че според мен опитите за сближаване на националните законодателства трябва да бъдат много внимателни и съвсем постепенни. Освен това, от една страна, новите права, което които ни дават дава член 16 от договора за функционирането на Европейския съюз, а, се съпровожда от известна правна несигурност, която според мен може да бъде предотвратена в прагматичен порядък в конкретни случаи. В съвета в момента има спор между държавите членки и комисията за това дали вътрешният обмен на данни в една държава трябва да бъде включен в нормативния акт или да си остане прерогатив на националното право член 87 от договор за функционирането на Европейския съюз обаче постановява, а, не, извинете, не включва вътрешният обмен на лични данни в наказателно-правната сфера. Това е и проблемът. Нормативният акт е хоризонтален, като не накърнява субсидиарните права на националното законодателство. След задълбочени проучвания стигнах до извода, че предлаганата директива все пак би трябвало да предлага минимални стандарти, като въпросът а, дали да обхваща трансфера на данни а, между държавите или и вътрешният обмен на данни трябва да се изясни. Значи, от една страна а, трябва да запазим основното право на защита на данните, от друга страна трябва а, да гарантираме правата на лицата, като спазваме принципите на прозрачност и строг контрол, като пък се стремим да не пречим на действията на органите на наказателното преследване на престъпления и на изпълнението на наказателни санкции. Така че да гарантираме от една страна правата на лична сфера и физическа ненакърнимост на отделното лице, от друга страна да гарантираме добро наказателно производство. Ето за това предлагам някои изменения, например в глава първа да се даде възможност на държавите членки да определят по-високи от залегналите в директивата минимални стандарти, а целта на хармонизацията на тази директива би трябвало да бъдат наистина минимални стандарти. Тъй като в регламента, за регламента в комисията Либе се обединихме около мнението, че някои правомощия на органите на Европейския съюз могат да бъдат разширени, там, където е разумно и възможно. В глава 2 предлагаме изменения. Централните принципи за обработка на данни да бъдат съобразени с разпоредбите на основния регламент за защитата на данните, за да няма противоречия. Член 5 може да се заличи, защото според мен демокрацията, извинете, бюрокрацията и разходите за държавите членки ще се увеличат. Опитвам се да бъда кратък глава трета. За глава трета какво предлагаме? Предлагаме да има възможност за получаване на информация за осведомяване, която обаче да бъде строго определена, за да дава възможност за съобразяване с конкретния случай при спазване на индивидуалните права на личността. Според мен правото на информиране на лицето в момента, в който се използват неговите данни, може да се ограничи в полза на по-доброто функциониране на наказателния процес. Глава четвърта там се прави препратка към глава 23, документация по подобие на рамковото решение за минималните стандарти от 2008 година и тук трябва да уредим нещата с документацията така. Член 27 става въпрос за сигурността на данните. Мисля, че по отношение на досегашните минимални стандарти, трябва да се придържаме към рамковото решение. А, сега за проблема, разбира се, делегиран или изпълнит, акт или акт за изпълнение. Мисля, че трябва да действаме така, както се разбрахме в водещата комисия. Важно е споровете в съвета да не породят да не породят нарушаване на основния регламент за защитата на данни. Bene, grazie onorevole Voss. Ла парола ла колега Тейлор. Благодаря, господин Тейлор, колегата Тейлор. Извинете. Благодаря, господин председател, господин Искам да благодаря на господин Роз за внимателното запознаване с материята по това предложение. С удоволствие виждам, че в проекто предложение се описва как директивата засяга директната обработка или обмена на информация, да речем, между полицейските служби. Предлагаме предложенията институциите да попаднат в обхвата на тази директива разумно. В проекто становището се посочва значението и е, на единни стандарти, а не цялостна хармонизация. Полагането на ударението върху стандартите не би трябвало да обезкуражи държавите да въведат по-строги мерки за защита на данните. Може би трябва да обърнем повече внимание на по-високата защита на основните права, така че вместо минимални да са типови стандартите, но това остава за допълнително разглеждане. Много е важно в същото време да се спазват правните традиции в държавите, както спомена господин Рос, но не можем да рискуваме да ограничаваме правата гражданите трябва да имат и да очакват еднаква степен на защита. Що се отнася до правата по и правомощията по изпълнението, органите по защита на данните в държавите членки трябва да имат равностойни правомощия с цел да има минимална степен на защита. Може би си струва се пак да се доразвие тази тема. Няма достатъчно а, правомощия, свързани с а, принудителните мерки. Например, ще се радвам да чуя и други мнения и да продължим работата заедно с господин Роспол и с другите колеги. Норева Ликтенбергер. Ева Лихтенбергер, благодаря, благодаря и за изложението и представянето на измененията. Разбирам, че ни обръщате внимание, че трябва да се спазва субсидиарността. Аз съм представител на федерална държава и този дебат ми е до болка познат но смятам, че има два основни елемента, които не бива да се забравят. Първо става въпрос за основни права и на второ място засилваме, в процес сме на засилване на а, правното сътрудничество между държавите членки. И е много трудно да правим разлика между трансгранично и вътрешно сътрудничество. След като между правните системи има сътрудничество, не можем постфактум да кажем, че то е само трансгранично. Независимо от субсидиарността. Така че трябва да внимаваме да не влезем в капана на аргументите за субсидиарност, и по този начин да попречим на истинската защита на данните в Европа. Съдебното сътрудничество създава една рамка за това по принцип вътрешните данни, които след това стават трансгранични евентуално, да бъдат обменяни. Така че не бива да се свеждат а, разпоредбите само до трансграничния елемент и да не се използва принципът за субсидиарност. А, по принцип трябва да засилваме и гарантираме правата на индивида. В това отношение не ви възразявам, но трябва да сме сигурни за едно – принципът трябва да бъде по-силен от редицата изключения. А сега сме свидетели на обратното. В много области, в които става въпрос за право на информация или събиране на данни, се, изис... се искат и се въвеждат все повече изключителни разпоредби, които стават повече от а, основните разпоредби. Трябва да внимаваме да не става така. Аз а, разгледах някои такива разпоредби, които са доста общо формулирани, може би за немскоязичното право са достатъчни, за да друго не. не. Друг, например, за изменението, предлагащо а, отстраняване на принудителното събиране на доказателства, т.е. принудата за събиране на доказателства. Тя винаги е на лице тази принуда. Трябва да се събират доказателства. А разпоредбата всъщност дава възможност за заобикаляне на закона. Изменение 70, например, също е много обтекаемо по отношение на заличаването на данни. А, за какво става въпрос тук? А, една служба казва, това е някакъв формат, който аз вече не мога да изтрия, защото не разполагам с техниката тъй, е, че е, имам проблем с такава разпоредба, която дава възможност за неизтриване на данни поради техническа невъзможност. После има едно предложение е, на разпоредбите за заличаване да се отнасят само до електронни данни, а не до данни на хартиен носител. Аз мисля, че е невъзможно да се спазва тази разпоредба. А, има принципна причина как да направя разлика между необходимостта от защита на информацията в зависимост от това на какъв носител е тях. Е, трябва да внимаваме тук. Освен това, в много от вашите предложения за съставите, при които се допускат изключения, не съм съгласна, защото изключенията стават повече и е, всъщност противоречат на първоначалната цел за защита на данните. Изменение 43, там става дума за правомерната обработка на данни, законосъобразната обработка на данни. В параграф 3 казвате, че обработката трябва да съответства на целта, доколкото служи на законосъобразни цели. Е много общо е казано. На някои а, е, места формулировките са твърде общи, твърде мъгливи и обтикаеми. Трябва да внимаваме да ги избягваме, за да не намалим сега съществуващите минимални стандарти за защита на данните. Затова искам да попитам защо при извинение 24 за член 1 сте махнали защитата на основните права. Не ми е ясно. И както вече казах, проблемът ми са тези твърде общи разпоредби за допускане на изключения. Пак призовавам към внимание, защото се нуждаем от ясни, а, разпоредби, например за санкциите при неспазване. Трябват ни ясни, еднозначни разпоредби, еднозначни дефиниции, за да може да има общо в цяла Европа напредък по този въпрос. Ясно е, че органите на Европейския съюз, така както вие предлагате, не бива да бъдат обхванати от е, приложното поле, е, наистина трябва да има възможно най-голямо съвпадение с основния е, регламент. И още една бележка във връзка с отговорното лице, което се споменава. За гражданите е, всъщност става въпрос за нещо непонятно. Повечето хора изобщо не знаят кой за какво отговаря. И, а пък в администрацията това води до прехвърляне на отговорността от човек на човек. Това, което се случва с неясните и обтекаеми дефиниции, затова казвам, че те трябва да са възможно най-точни, е, е следния пример – в регламента за защита на данните има една обща формулировка за противодействие на опасност. В някои страни полицейските органи се възползват от тази възможност, например да проверят дали най-новия приятел на дъщерята на полицая има нещо тъмно в миналото си, защото иска да предотврати опасността за дъщеря си. Имало е такива примери, тъй че трябва да внимаваме, да не отидем твърде далеч, когато говорим за достъпност на данни. Благодаря. Collega Vos, ricordando che la scadenza per gli Искам да ви припомня, колеги, че на 31 януари по обед е крайния срок. Dank für die ähm, Äußerungen hierzu. Благодаря на колегите за бележките. Естествено, че няма да мога да ви дам разумен отговор на всички бележки, защото работата, която я свършихме, я свършихме преди коледа и съм позабравил някои обсъждания. Сега първо най-общо въпросът за субсидиарността е само един от аспектите, които биха могли евентуално да доведат до правна несигурност. Тук не се предвижда практика на Върховен съд, т.е. нямаме практика на върховни съдилища в това отношение. Тъй, че пак казвам, това е само един от аспектите. Освен това, в член 87 от договор за функциониране на Европейския съюз се урежда а, дейността на полицейските и правосъдните органи, като се казва изрично, кое не влиза в компетентността на Европейския съюз. Така че мисля, че прагматично трябва да се прилагат минимални стандарти, за да не се достига до правна несигурност. Аз не бих бил толкова смел като вас, че да се концентрирам само върху нещата, които биха могли да бъдат изпълнени веднага и да доведат до успех. За мен минималните стандарти са така цяло едно поле, в което можем да напреднем. А, иначе положението е много несигурно. Знаете какви са споровете в съвета. страхувам се да стане така, че да не отпаднат много от нещата, на които държим. По отношение на предложение за изменение 24 за заличаването, което вие споменахте, предполагам, но трябва да проверя, че тук се има предвид идеята за залагане на минимални стандарти първо, и много често, както става в Европейския парламент, повтаряме неща, които всъщност се разбират от само себе си. Сега няма нужда на, във всяко изречение да споменаваме а, основните права. Мисля, че това си е, разбиращ се от само себе си, минимален стандарт за читане на основните права. Не виждам защо трябва непрекъснато да посочваме колко е прав... важно това зачитане, след като така или иначе има такова задължение. По отношение на отделните процесуални аспекти, които вие за, засегнахте по отношение на разликата между вътрешен и между, презграничен обмен. Още се спори по въпроса, но аз пак ще кажа, след като имаме минимални стандарти, които ще се спазват в държавите, вече не е толкова важен въпросът дали тези данни ще могат да се използват и за международен отдел, а, обмен. За това казвам колко е важно определянето на минимални стандарти. И сега се връщам на отделните ви процесуални бележки. Мисля, че по-подробно ще мога да ви отговоря след като проверя. Но ето за заличаването. Не всички случаи са еднозначни. Примерно разследване на економически престъпления. Знаете как се точат, колко служби обхващат, в колко страни обхващат презгранична дейност и е, тук вече е ясно, че заличаването ще бъде такъв комплексен процес, който няма да се изпълнява от един единствен орган. А, не можем да а, е, го принуждаваме да го прави, още повече, че аз имам доверие на стандартите в държавите и волята за спазване на минималните стандарти. След като определени данни са блокирани, дори когато те не са заличени, тяхното употреба е забранена и толкова. Да, знам, разбира се, че не всичко е черно и бяло, има междинни случаи, не винаги а, можем да обхванем всички вероятности но трябва да седнем и да поговорим по въпроса. Сега, съобразяването с основния регламент за защитата на данни наистина трябва да е така, що се отнася до гарантирането на правата на гражданите. Но трябва да се погрижим формулировките от основния регламент да бъдат е, от една страна възприяти в директивата, от друга страна да е, бъдат е, подходящи за нейния контекст. Това, което каза госпожа Тейлър за изпълнението на наказателни санкции, да, наистина би било желателно да има общо европейско право в тази област, само че още не сме я докарали до там малко се притеснявам, че започваме да предлагаме неща, които ще обърнат с главата нагоре е, някои национални системи и по-скоро ще допринесат за объркване, отколкото за подобряване на нещата. Затова съм за малките, но контролируеми стъпки. Та и по отношение на изпълнението, всяка държава си има своите своеобразия в това отношение и ние не можем да не се съобразяваме с тях. Мисля, че мога да приключа с това. А по-подробно и задълбочено мога да отговоря на госпожа Лихтенбергер, след като си припомня какво сме правили преди колета. Bene, grazie onorevole Vos. La riunione... Благодаря, господин Вос. Ще продължа работа в 3 часа с заседание на координаторите и 3.30 за цялата комисия. Благодаря.